Драги колеги, предлагам да заемете местата си. Ако всичко върви добре, а няма причина да не върви както трябва, това ще е последното заседание на нашата комисия през този мандат. В точка трета от дневния ред трябва да добавим одобрение на протокола от заседанието на 12 и 13 февруари. В точка четвърта госпожа Ронцоли пожела да няма дискусия върху компромиса, който е постигнала. Мисля обаче, че трябва да възстановим тази точка, защото темата е деликатна и не можем да не проведем разискване госпожа Ронцоли, мисля, няма да бъде там, няма да бъде тук сред нас всъщност и това означава, че ще трябва да отложим малко точката, защото длъжни сме да изчакаме докладчика. Не можем да минем без разискване, въпреки нейното нежелание. Поради тази причина точка 4 ще мине след точка 5. Без да чакаме повече, предлагаме да преминем към точка втора от днешната работа. Искам да ви съобщя пет неща. Първо, са публичните служби по заетост. Има ли представител на съвета тук? Няма. Но съветът трябва да бъде уведомен за това, което ще ви кажа днес сутринта. Бяхме уведомени, че съветът е решил във връзка с досието за публичните служби по заетостта. Аз водех нашия преговорен екип, както и всички преговорни екипи водя. Докладчик беше Фредерик Дарден и съветът, казвам, е решил да приеме едностранна декларация относно мрежата на е, ПСЗ. Писах на гръцкото председателство, че за такава декларация не е споменавано в нито един момент по време на преговорите. Посланникът отговори, че декларацията възпроизвежда декларацията направена от държавите членки при приемането на подхода на съвета, но ние не сме били уведомявани за първата декларация. За да можем да приемем акта преди края на законодателния мандат, предлагам ви да гласуваме в пленарно заседание, но да поискаме декларацията да не бъде обнародвана в официален вестник и текстът да се доближава максимално до този, който бе прият през декември. Трябва да изясня с гръцкото председателство тази ситуация. Всички, които познават добре процедурата на съвместно приемане на актове, знаят какъв е режимът на декларациите. Често пъти чрез тях съветът се опитва да повлияе тълкуването на приятите текстове въпреки прерогативите на съзаконодателя в лицето на Европейския парламент. Значи, режимът на декларациите трябва да се съгласува между съвета и парламента. Това е, е практика, която е била дискутирана и по време на тристранните срещи и през целия ни мандат. Е, тя е неприемлива. Сега съветът е, иска отново да приеме декларация във връзка с това дали участието на ПСЗ на различните държави членки в предлаганата мрежа да бъде задължително или доброволно. В нашия мандат ние сме записали, е, че то трябва да бъде задължително. Съветът обаче иска участието на ПСЗ в мрежата да е факултативно, т.е. доброволно. И резултатът от преговорите бе редакция, която удовлетворяваше всички при едно творческо наличие на неяснота, бих казала. А сега съветът се опитва с декларация да утвърди нещо, за което в тристранната среща не сме се съгласили. Смятам, че това е напълно неприемливо и от езика на вашите тела разбирам, че вие ме управомощавате да разискам с гръцкото председателство решаването на този проблем. Второ съобщение. Припомням, че имаме общо изслушване с Комисията по бюджета – във връзка с инициативата за заетост сред младежите. Това за съвместно заседание е насрочено на 1 април от 10 до 12, от 10 до 12.30 часа. Всички депутати от нашата комисия би трябвало да участват. Ще ви изпратим програмата в идните дни, но ви моля това заседание да го запишете е, в своите тефтери. Много важно е това заседание, тъй като трябва да се постигне баланс между нашата комисия и това, което мисли комисията по бюджета и трябва да сме добре представени. Освен това, най-важната точка за днешната сутрин, в края на заседанието, ще има снимка за всички членове на комисията. И така ще сме установили трайно приятелство поне в края на заседанието. Четвърта точка във връзка с неизползвания превод. Състава на делегацията за Рим бе променен следствие на промени настъпили в последния момент и вместо нем, на немски ще се превежда на английски. Не зная дали това ще има финансово отражение, но както казвам, това е промяна от последния момент. Е, разбирам, това ми подсказват, че има и финансово отражение тази промяна. Тя е свързана с промяна в състава на делегацията от страна на ЕНП. И пето съобщение. Досието на заседанието е достъпно в електронен формат чрез e-meeting и освен това ще, нашето заседание ще бъде предавано по интернет пряко. Сега за точка трета. Трябва да приемем протоколите на всички заседания, за които не знам защо не сме приели протоколите до сега. 5 декември, 9 декември, 17 декември, 9 януари, 22 23 януари, 3 февруари, 12 и 13 февруари. Предполагам, че няма да е хубаво да ги оставяме в чекмеджетата да ги одобряват нашите наследници. Ако няма бележки до края на заседанието, смятат се за одобрени. Точка четвърта е отложена за след точка пета, в който случай давам думата на докладчицата за преговорите с съвета по директива 9671 относно командироването на работниците при извършването на услуги. Давам думата на нашата докладчица Данута Язловецка. Благодаря, госпожо председател. На 27 февруари приключихме преговорите по директивата за делегирането, за командироването на работници. През напрегните заседания обсъдихме всички възможни текстове, всички най-важни разпоредби. 3, 9 и 12 бяха спорваните. След, е, по предложението на комисията, представителите на политическите групи стигнаха до компромис, който на много от председателството и на е, много от е, е, заинтересованите страни се струваше, се, за много от тях беше невъзможен. Като съдокладчик и е, председател на преговорния екип и от името на парламента с подкрепата на е, опита на нашия председател Перван Шперес. Бих искала да благодаря на всички доклад, съдоклад, докладчици в Сянка за огромната работа и за ангажираността с е, е директивата. Е, благодаря на всички тях благодаря ви, благодаря и на вашите сътрудници, благодаря за това, че работихте с мен. Компромисът, който постигнахме е плод на общата ни работа и е, смятам, че трябва да бъдем горди, че всъщност невъзможната мисия се превърна във възможност. В самото е, начало на работата по директивата се опитахме да осигурим правната защита на работещите, също времено прозрачност за работодателите, които трябва да, изпълват, да изпълнят задълженията на командиров... за командиров... свързани с командированите работници. За да се бъдат изпълнени основни... основните условия, директивата задължава работниците да имат една официална е, страница с условията, минималните за заетост, както и е, задължителните е, групови споразумения, договори. Трябва също така да се предоставя на тази страница информация за приложимия закон. Тази страница ще бъде чудесен източник на информация, както за работещите и правата им, така и за работодателите. И е, какви ангажименти трябва да изпълняват, за да предоставят, да гарантират правата на работещите, на работниците и е, законосообразно да ги командироват. Държавите членки би трябвало да е, осъществяват контрол като например една предварителна процедура преди командироването, е, процедура по е, уведомяване, е, за съобщаване на въпросното лице за неговата командироване, законосъобразността на този изпращането му на работа в страната по происход – като мерки за контрол въведахме и действия, които задължават е, дружествата да предоставят своите документи, които гарантират и които доказват законосъобразността на процедурата. Е, би трябвало да има едно лице, което ще отговаря за кореспонденцията и ще предоставя текуща информация. Също така едно лице, което ще бъде извън мястото на командировник, което ще поддържа контакт с социалните партньори. Държавите членки трябва да проверят елементите, свързани с правната дейност, с законната дейност на компаниите, както и естеството на договора, чрез който е изпратено, командировано дадено лице. Е, за да се избегне именно незаконното самоназначаване, както и да се изпълнят основните условия за командировни работници в случай и да се избегне на, е, нарушаване на закона. Всякакви е, такива несигурни моменти трябва да се решават е, по силата на Рим 1, регламента Рим 1. Държавите членки трябва да гарантират е, правна защита т.е. при незаконосъобразно е, командироване, незаконно командироване, тогава регламента за движението, за свободата на движение трябва да се съблюдава. Държавите членки е, биха могли да е, разширят списъка на мерките за контрол от директивата, за да могат ефективно да преследват незаконно самоназначаване в контекста на изпращането на работници в чужбина. За да се избегне това, държавите членки трябва да предоставят в случай, че те въведат нови е, мерки за контрол, те трябва да бъдат е, пропорционални е, и целесообразни и, и оправдани. За да има държавите членки би трябвало да е, качат е, съответната информация на, едната, на единия национален е, сайт. Това, че те предвиждат такива мерки, не значи, че имат право да ги, в, да ги използват. Държавите членки би трябвало да поемат обща отговорност в сектора строителство и ефективно да въвеждат инструменти, които предотвратяват е, незаконно е, изпращане на работа. Това може да се отнася и до други отрасли, както и на поддоставчици, като е, отговорността се поделя между тях по принципи на солидарност държави членки вече може би са въвели, държави членки, които са въвели този принцип, тогава директивата не, въве, не, не няма да доведе до промяна в статуквото в държави членки, които имат такъв, е, такава практика. Държавите членки задължени да си сътрудничат е, при преследване на незаконното изпращане на работа чрез IMI е, информационната система или двустранно уведомяване би трябвало да предоставят информация, която доказва законосъобразността на процедурата. Предвиждат се, предвижда се, предвижда се и глоби за не законно е, изпращане на работа, Европейската комисия би трябвало да проследява, да следи е, прилагането и функционирането на директивата и е, клаузата за преразглеждане, която съдържа задължение да се предоставя доклад на всеки три години, по-конкретно елементите, които оправдават е, изпращането на работа. Това е член 3, контролните мерки, член 9 и ефективността на е, е, отговорността, принципа отговорност възоснова на солидарност, член 12 и ефективността на информационната система АМИ. Необходимо е също така да се е, предвидят и е, възможни модификации, корекции на тези инструменти. Според мен, пък и по преценка на колегите, това е един добър документ, който въвежда инструментите, които предоставят, е, предвиждат правна защита на работещите, пък и прозрачност за работодателите. Той е, налага държавите членки да работят заедно при преследване на незаконни действия. Благодаря най-сърдечно на колегите на тя, за тяхното съдействие, както така и работещите в секретарията на, комит, на Европейската комисия, на съвета и е, четирите председателства Кипърското, Ирландското, Грецко, Гръцкото и Литовското, които съвместно работиха, за да се постигне този документ, който е, би трябвало да е най-рационалното решение на проблемите, които се явяват в контекста на изпращане на работа на работници на работа в чужбина. Аз е, ви предлагам е, и призовавам да гласуваме за компромиса, който се предлага. Благодаря за това изчерпателно представяне на текста. Кой желая да се изкаже? Стевен е, Хюкс. Томас, на Томас Хендел, Елизабет Шрёдер, Чаба Ори. Добре, приключвам с записванията. Стивен Хюс има думата. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм, че споразумението е добро. Бих искал да мога да кажа това, само че не мога. Някои от нас следят а, директивата от 90-те години, някои от а, нас малко по-интензивно от последните 7 години. Благодаря на докладчика за огромния труд. Няма никакво съмнение, че тя много се е трудила. Също въжи и за докладчите в Сянка, но мисля, че не успяхме да постигнем най-доброто. Не успяхме да постигнем споразумение, което да въведе правна сигурност. Мисля, че ни отстъпваме пред съвета по твърде много въпроси. Ако погледнете нашата позиция в резултат на гласуването в комисията през юни и позицията през декември, ако сравним тези документи с окончателния документ, договорен на 27 февруари, ще видите, че няма постигане на някакво общо съгласие. Съветът отказа да промени позицията. Имаше някои дребни усъвършенствания по член 3 и други, но в член 9 и член 12 всъщност омалуважават този напредък. В момента половината от участниците в съвета ни обясняват, че всъщност споразумението е добро. Другата половина казва, че това е успех, защото списъкът е отворен. Другата половина казва, че е затворен списък. Всъщност няма правна сигурност. Тъкмо обратното и мисля, че това ще доведе до нови съдебни дела и ще се върнем обратно в проблемните области след решението Лавал и други решения. Мисля, член 9 съдържа затворен списък и от вашата собствена кореспонденция ще видите, че много синдикати, това число и Европейската конфедерация на синдикатите, мислят същото по член 12. Нещата не се промениха. Особ... Една, конкрет... Една държава членка държеше съвет заложник. Ни не се промени нищо по 12. А и ние в крайна сметка решихме нищо да не се промени. Аз мисля, че това споразумение ще доведе до нова правна несигурност е, аз говоря в лично качество, въпреки че участвах е, в преговорите. Може би е, други членове на моята група ще изкажат различно становище. Томас Хендъл и след това Елизабет Шрёдер. Благодаря, госпожо председател. По тази директива Знаехме, че, знаем, че трябваше да преработим една много сложна глава, но да цитирам Брехт, който казва в... Е, е, е който е, казва, че е, кръга се обърна и погълна мишката. В, наистина можехме по първоначалния текст да преговаряме в трилога е, се превърнахме, тревога се превърна преди в, Ватикан, в консилиум в Ватикана, в е, е, и изковахме един компромис, по който беше ясно, че няма да може да се преговаря. Помъчихме се да придвижим нататък преговорите но трябва да призная, че наистина някои подобрения бяха направени. Общия резултат обаче не е добро, не е, е действително подобрение. Този, този резултат е неприемлив. Ще е, спомена четири точки, по които е, текстовете не са как, каквито трябва. Член трети, например, принципа на происход, е, е, нещата по происход не е спазен. Е, излиза, че заетият, работещия ще бъде по-зле платен в държавата, приемната държава, отколкото останалите. Споделям и позицията, че това не става, списъка въобще не е отворен, има толкова много ограничения, че почти е, наказателно-правни, е, е, ще насърчаваме престъпност вместо обратното. В мисля, че ние постигаме един непълноценен, едни, едни непълноценни, лоши норми, както и срок от 5 години. Това е неприемливо. Мисля, че в този период е, трябва да си дадем време в следващия период да помислим е, много е, сериозно и да отхвърлим тези разпоредби. Елизабет, Елизабет Шриодер, след това Чабаури и Алехандро Серкас като координатор поиска да се изкаже, ще му дам думата. И така, Елизабет Шриодер. Благодаря, госпожо председател. Който познава това досие от години знае, че това е една много сложна материя. Е, трудовото право е, се регламентира в една област, която обикновено това не става. Е, изключително трудна от гледна точка на договорното право. Ето защо толкова успорвано е това досие. Комисията се опита да опрости нещата, не успяхме и загубихме това е ясно. Като парламент се наложихме по значителни части от текста и това трябва да се отчете. Първо, след това въпроса за открит или закрит списък. Ако погледнем текста, става ясно, че това е открит списък, което означава, че държавите членки биха могли е, сами да определят какви мерки да възприемат, е, като се придържат към рамките, които е, договора предлага. Но за разлика от сегашната ситуация, когато тези рамки задават предприятията, сега задаваме, които е, задаваше съда, сега ние ги предписваме. И мисля, че в това отношение текст е значително подобрен. Аз смятам, че можеше да се отиде по-далеч. Аз лично се застъпих за това. Знаем какви бяха, как протекаха последните часове на преговорите, че стигнахме до точката, от която по-далече не можеше да се стигне. Е, как е, е, председателството бе принудено да отстъпи, да настъпи, макар че бяха готови да отстъпят по повече въпроси, но така или иначе ние постигнахме малки успехи и стъпки и за мен това е важно. По член 3, е, което става дума за борбата с е, е, фирми Почтенска котия, което означава, че ако сравним това, този текст с предишното положение, не сме постигнали всичко, което искахме, но мисля, че трети член е, постига целта си. Ние успяхме да прокараме е, идеите си там. По-специално въпросът какво става с е, тези, които е, които при фалшиви, фалшифицирани, които при фалшиви обстоятелства се представят за действителни работещи. Тук успяхме да прокараме е, нашата детекства и това е огромен успех за парламента. Е, такава защитна клауза за, за жертвите от е, злоупотреби е, не е имало и мисля, че това наистина е, е действителна закрила защита за правата на е, засегнатите. Е, аз е, не съм, не, не съм брила часовете, които посветихме на тази дискусия, но когато става дума за правата на, на е, работещите, на, е, това е, е къде сме постигли най-много именно в това отношение. Е, е, член четвърти, където правата на работещите е, се е, гарантират, мисля, че тук определено сме засилили и тези права. Това е едно досие, което би трябвало да работи работещите техните права да бъдат засилени то по закон. Това да е регламентирано по закон. В в а, е, а, е, смята се, от, че тук именно е възможно да се а, е, правят най-големи злоупотреби. И точно това трябва да предотвратим. С, и, и в това отношение държавите членки трябва да действат, защото те имат правомощия за това. Аз не познавам, не, не знам дали има друг закон в Европейския съюз, където по-ясно да е разписано това. Би трябвало наистина да е, видим до каква степен ще се изпълнява сега, изпълнява тези норми, дано не останат е, само на книга. Е, много е, амбициозен е, беше подходен и е, би трябвало наистина да похваля тук е, комисаря. Той е, съвсем е, е, съзнателно е, се ангажира, знайки колко сложно е това, но 8 е, държави членки имаме, които имат подобни е, клаузи, останалите нямат. Тоест много трудно е да се регламентира е, материя, където държавите членки имат компетенции. Това е факт. И ние не искахме това да променим, защото по член 4 и 5 от предишната директива където компетенциите бяха е, предоставени на отделните държави членки. Не искахме това да променяме сега. И тук е, беше една от огромните трудности. От една страна е, амбициозните намерения, от друга страна съзнавайки, че повечето държави членки имат съответните мерки за контрол в това отношение. В това отношение постигнахме много не сме променили много по отношение текста на съвета, но е, упражнихме натиск върху е, него и това не трябва да не е за пренебрегване. Това е само първата стъпка, може да бъде развита нататък. Е, оставаме пространство за тези, които искат да отидат по-далеч от тези мерки. Разбира се, много по-лесно е да се е, разпише е, една клауза, е, един текст много ясно, когато 28 държави членки са на същото положение и искат едно и също, но ние сме при положение, където 28 държави членки е, имат различни позиции, така че те трябва да въведат тези мерки, след което ще бъде много по-лесно да развият по-нататък, е, да ги развият е, възоснова на клаузата за преразглеждане, която сме вписали пак казвам, работихме при изключително сложни условия, политически също. Във всички политически групи имаше е, сложни дискусии, но ние наистина конкретни законни е, стъпки на е, е, е съвсем е, конкретни постижения е, имаме. Е, това е положителното. И то в една област, в която преди това нямаше ясни е, правни текстове в Европейския съюз. Не е, не е съвършена директивата, но начина по който се водиха преговорите и е, това, което се е, договаряше е, покрай тях, е, предвид на всичко това, мисля, че постигнахме нещо, което заслужава нашата подкрепа. И сега, ако е, този документ е, свърши в кощето за Баклуци, не мисля, че бъдещия парламент, който няма да, да е, промени рамковите условия, предвид сложността на, на условията, договорните условия, които няма да се променят много е, бързо, е, в това, от тази гледна точка смятам, че в следващите 5 години е, тази рамка може да се напълни със съдържание. Практиката на държавите членки ще покажат, е, е, че са възможни тези контрол, е, контролни мерки, е, че мерките са ефективни и на тази база да се развият нещата нататък, е, вече след като държавите членки имат опит. Е, е, тази директива може да бъде развита и да бъде е, прилагана по-ефективно. Във всички случаи обаче е, ние зададахме концепция, концепцията, а не това да прави съдът и това е действителното напредък. Благодаря, Надя Хирш като координатор от либералите току-що дойде, ще включа в списък за изказванията, за да има и изказал се от либералите. Сега Цаба Ори има думата. Благодаря, госпожо председател. Имам два коментара. От една страна, мисля, че трябва да изразим своето уважение и признание към всички, които работиха по този доклад, докладчика, членовете на екипа за преговори. Доколкото знам, този екип се придържаше към позицията на парламента. От друга страна, мнозинството от членовете от НП подкрепят този доклад и това пролича при гласуването. Аз изразявам личното си мнение, изказвам се не като координатор, там мнението ми е по-различно. Аз Споделям много от това, което сподели Стивън. Не става дума за регламентация в тази област. Ние водихме разисквания по изпълнението на разпоредбите ние успяхме да постигнем напредък в тази област но ние бихме искали ясни и прозрачни правила за изпълнението, само че тук не се справихме, тъй като крайният резултат е не по-малко, а повече правила. И преди окончателното споразумение ние получихме много писма от синдикатите, от работодателите и от други страни, в които ни казват, е, че тези правила няма да бъдат по-ясни и е, ще започнат да се водят множество съдебни дела. Ето защо в резултат на тези писма ние подновихме разискванията, за да стане по-ясен и не знам защо трябва да бъде прият един текст на първо четене при толкова неясноти. Чухме и от Стивън, че някои говорят за това, че списъкът е закрит, други, че е открит. Т.е. има диаметрално противоположни позиции по един и същ въпрос. От една страна ни казват, че мерките трябва да бъдат съразмерни и оправдани. Само, че кой ще преценява? Ще трябва ли, към съда ли ще трябва да се обръщаме? Вечни разисквания ли ще водим? И какво ще бъде заключението? Няма а, контрол, няма да има истински контрол и всеки орган ще може да си взима мерки без какъвто и да било контрол. Необходимо е да се отнесем сериозно към тревогите на онези, които са за е, изпълнение на правата на работниците и за онези, които държат е, на вътрешния пазар, които казват, че ще има натиск върху вътрешния пазар и след това последиците няма да могат лесно да се отстранят. Не бива да допускаме голяма правна сигурност. Аз лично мисля, че би било разумно дебатът да продължи, да не приключва на първо четене и да дадем възможност за второ четене. Някои казват, че евроскептиците ще бъдат по-силни по време на следващия мандат и че те няма да бъдат склонни да сътрудничат за създаването на по-благоприятни условия. Аз не мисля така. Аз мисля, че разпоредбите трябва да се прецизират. Въпреки, че имаше и някои подобрения, например, има по-добри дефиниции, успяхме е, те да направим така, че те да бъдат прияти от съвета но си мисля, наличието на по-ясни насоки за практическата дейност, по-ясни насоки за това кой какво може да направи, какви са средствата за защита, как да се взима решение при полемика. Тук не успяхме да намерим решение. Мисля, че основните ни цели тук не бяха постигнати, но при всички случаи е постигнат напредък и това е радващо и се надяваме, че ще можем да намерим най-доброто решение по въпросите, които ни разделят и които са противоречиви както за работодателите, така и за работещите. и за онези, за които правата на работниците имат значение. Подчертавам, дори в НЕП има е, различия. Повечето колеги смятат, че споразумението е приемливо и ще гласуват за него. Благодаря. Александров Церкас, след това Надя Хирш. Благодаря, госпожо председател. El Grupo Socialista ha seguido este dossier con una preocupación que es una preocupación histórica. Драги колеги, социалистическата група отдавна се безпокои. Аз искам да благодаря на Стивен Хилс за работата му. Enormemente preocupante, pero también... Всички положихме огромни усилия. Въобще досието предизвиква много безпокойства. А предизвиква безпокойства, тъй като става дума за командироване на работници във връзка с предлагането на услуги. И безпокойствата ни са свързани включително и с директивата Болкенштайн. В началото позицията на парламента бе да се гарантира, защото да бъдат премахнати всички форми на социален дъмпинг. Това командироване да не води до социален дъмпинг с една дума. И командированите работници да имат равни права с работна в нашата държава и също така да се спазва трудовата трудовите изисквания, да се спазва трудовото законодателство на изпращащата държава. Да има гаранции, че няма да се извършва социален дъмпинг, че ще има равенство между различните дружества и различните работници. Е, Значи, е, борбата е, с е, измамите започна с актовете от 96-та година. За съжаление, съдът наруши нашата логика, намали правната стойност на нашите стремежи и закрепи виждането, че економическите права са по-важни, отколкото социалните права на работниците. Затова нашата група остава силно обезпокоена. Трябва да се знае, че има стотици хиляди командировани работници в Европейския съюз и те извършват услуги на цени два до три пъти по-низки, отколкото в съответната държава членка. Има дружества, които са чиста почтенска котия, които имат седалища в данъчни оази. Стотици хиляди работници се, плащат от не, се пращат от не толкова развитите страни, от по-бедните страни и те работят в абсолютно несправедливи условия, на практика приравнени с робски. Дружествата смятат, че е в техен ущърб да прилагат закона, защото те всъщност, прилагайки закона, изпадат в неблагоприятно положение в сравнение с конкурентите си. Не трябва да се отклоняваме от директивата от 96-та година и от договорите, които провеждат определено равновесие, установяват равновесие между правата и задълженията. Сега, каквото и да се получи с този законодателен акт, той няма да е приемлив за нас, защото не можете да решавате фундаментални въпроси по този начин. Има неравенство между социалните права на работниците в различните държави членки. Председателят Барозо, когато кандидатства за втори мандат като председател на комисията, обеща е, да се измени законодателството от 96-та година. Това бе предпоставка за неговото избиране на поста и той не изпълни обещанията си. Има наистина безсрамни дружества, които злоупотребяват законодателствата. с законодателството е, и трябва да е, се признае, че работихме много сериозно с Стивен Хилс, с докладчиците, с докладчиците в Сянка. Е, така че да затворим възможностите за измама, да преодолеем празнотите. Има обаче и проблеми, които не бяха решени чрез диалога. Всъщност, основната директива и начина по който тя се тълкува, начинът по който се тълкуват договорите, водят до неравнопоставеност. Това означава големи политически проблеми и голямо социално недоволство. Е, оттам се пораждат ксенофобия, расизъм, евроскептицизъм, явления, които печелят все повече почва напоследък. Сред социалистите има единодушие. Ние бихме желали да изменим тази директива, да премахнем неравенството при прилагането на първичното право, да премахнем тази асиметрия, която се наблюдава в момента. Обаче една директива не може да бъде само административен акт и да се прилага еднообразно към 28 държави членки с напълно различна социална ситуация и различни законодателства. Ние изслушахме различни заинтересовани субекти. Тази директива ако подобряваше поне малко положението, поне малко в сравнение с сегашното, тогава колегите от нашата група щяха да се съгласят да гласуват за нея. Обаче тук се закрепва съществуващото положение. Злоупотребите ще продължат да съществуват и даже сегашната директива ще попречи на националните органи по-енергично да противостоят на измамите. Това е изцяло чисто административна директива. Устройствена директива. Изобщо никакви контролни мерки не се предвиждат. Драги колеги, струва ми се, че би трябвало парламента да се вслуша в това, което става на улиците – на 25 май гласът на улицата ще оттекне. Милиони хора чувстват, че не са били представлявани надлежно от парламента и от съвета. Те смятат, че за институциите с пазарните свободи са много по-важни, отколкото социалната пазарна економика. Така че положението е много притеснително, много обезпокоително много неудовлетворително. В нашата група ще се гласува по съвест и за това ви моля да го имате предвид. Благодаря. Аз е, съм е, затворила е, списъка за е, изказвания, за да мога да дам думата на всички фиктивни докладчици. Сега давам думата на госпожа Надя Хирш. Благодаря. Първо от а, е, името на либералите да благодаря най-сърдечно на докладчицата за добрата съвместна работа. Интензивно работихме. Е, часове, дни, не могат да, не могат да се безчет са часовете и дните, когато седяхме заедно. Ясно е, че темата никак не е лесна, но всички се помъчиха да се стигне до добър резултат. И аз съм убедена, че действително е, сега, когато имаме резултат, е, е, постигнахме резултат, с който е приемлив за всеки. Има и напредък. Има, е, като си помислим само откъде тръгнахме, имаше е, е, голям недостиг, е, е имаше много празноти в, закон, в законодателството. Това бе подобрено и сега е, като помислим, че е, върху това може да се стъпи и да се подобрят нещата допълнително. Може би малко сме напреднали, но все пак е, напредък има. Сега има повече защита за работещите и повече яснота за работодателите. Това са две важни неща. Ако трябваше да чакаме всичко да е съвършено, може би никога нямаше да стигнем до тук, където сме днес. Това трябва да си припомняме, когато оценяваме постигнатото. И европейския пазар на труда е толкова динамичен, че наистина е, това, което знаем в момента, трябва да бъде оценено. Направили сме стъпка напред по отношение е, защитата на работниците и яснотата за работателите. Има възможности е, да се подобрят много нещата, е, по-добри контроли, да се предотврати дампинга на пазара на труда, да се съкретат бюрократичните спънки. Положението е различно в отделните държави членки, но това е становището на либералната група. Не е, съвършен, не е съвършен текста, но той подлежи на подобрение. Може би и най-слабото звено в цялата тази работа може да бъде подкрепено. Ние като либерали ще подкрепим текста. Благодаря много, скъпа госпожо заместник-председател. Така е, изчерпваме списъка на записалите се за изказване в качеството си на председател на тази комисия и на преговорния екип. Искам също да благодаря на докладчицата и на всички докладчици в Сянка, чиято работа бе много трудна. Те работиха при тежки условия. Видяхме при какви обстоятелства бе изработен мандатът на комисията, при какви обстоятелства бе гласуван. Като председател искам да направя четири бележки. Първото е нещо, което казах в преговорния екип и ще го кажа тук публично, както и при други досиета, тук видяхме, че е трудно Европейският парламент да договаря с съвета, когато условията, при които преговаря съветът, са определени на най-високо ниво. Така не можахме да стигнем до общ подход, който да даде тласък на преговорите. Когато е определен обаче даден подход в съвета, възможността за маневриране и за сближаване с позицията на парламента, когато тя се отклонява от тази на съвета, е наистина трудно. Второто, което искам да кажа – че целият преговорен екип е, даде своя принос. Всяка група даде своя принос е, за усъвършенстване на текста на съвета. Бяха въведени нови пунктове в него и благодарение на тези преговори успяхме да преодолеем някои неясноти, някои несигурности, включително по същество и в редакцията. Третата бележка, която бих желала да направя, е, че когато се работи при условията на съвместно приемане на актове, равновесието между партньорите е от основно значение. И тук добре е, се е, вижда, че яснотата на мандата на Европейския парламент и неговата тежест при водене на преговорите са отрешаващо значение. След това, още един елемент. Доста за, от вас говориха за него. След съдебното решение се стигна до едно неравновесие между директивите, които действат в момента и първичните договори. Е, това е открит момент, е, открит въпрос и той ще остане открит, е, ако не може да се помисли за едно двойно правно основание за нова законодателна инициатива. Значи, всеки път, когато се опитваме да положим усилие, ще се натъкваме на тази несигурност в нормативната уредба в резултат на съдебното решение. И най-сетне, мисля, че мнението ми съвпада с това на мнозинството от колегите и преговорния екип стигна до този извод. Е, в момента имаме значителен напредък в това трудно досие, което ни занимаваше, което бе на нашето внимание през целия ни мандат. И така, сега ще приключим след малко, ще гласуваме също така върху резултатите от тристранната среща. Във връзка с точка четвърта е, искам сега да кажа, че ще започнем дискусия във връзка с проекта на директива на парламента и на съвета във връзка с моряците, морските е, лица и за изменение на директиви 2008-94, 38 2002-14-98-59 и 2001-23. Ще е, дам е, думата на госпожа Ранцоли, за да ни каже какъв компромис може да бъде постигнат. Всъщност докладчицата не искаше да направи компромис и ние сме в уникално положение, защото членовете на комисията не разполагат с такъв проект на компромисно споразумение, поради което давам думата сега на госпожа Ронцоли докладчик. Бене, видоке... Виждам, че през тези пет години управлението на комисията се е променило. Не е вярно, че не съм имала волята да се стигне до компромис. Не е вярно, че не съм имала желание да отчета мнението на комисията, само че компромисът означава, че всички искат да вървят в една и съща посока или поне се намират точки, по които могат, може да се намери обща позиция. Но се нарича се компромис, просто защото има обща воля да се върви в една или съща посока. В случая не беше така. Нямаше нито един общ въпрос. И измененията, внесени от другите политически групи, бяха в противоположна посока на моя доклад. Ето това е обяснението не е липсата на уважение към идеите на колегите, нито пък липса на уважение към работата на другите. Искам да изясня това, защото не ми е приятно да се казват такива неща. Винаги съм уважавала работата на другите, дори ако е различно от моите идеи. Когато се говори за един толкова важен доклад, който е за работещите, за как, но и за тези, които създават работните места, е очевидно, е, че ако няма общи а, моменти, няма общи виждания, не може да има компромис. Така че това, което чухме от председателката, не съответства на истината. Аз неколкократно съм представяла доклада. Повтарям само, че морските лица е, имат защита. Грешка е да се твърди обратното. Има специфични национални режими, които осигуряват защита на всички работещи в сектора. Тези норми са по-модерни от пете директиви. Ето защо не бях съгласна с измененията. Може да се е, Възможно е да се работи за директиви, които да са по-модерни. Според мен е проява на демагогия и късогледство това, че някой в този исторически момент по чисто избирателни причини не следват единствената линия, която според мен е обективна, която отчита интересите и на работещи и на работодателите и спомага за създаване на работни места. Това е логично. Измененията усъвършенстват из... предложението на комисията, гарантира баланс между необходимостта от защита и запазване на конкурентоспособността. Това е проблем на досието. Ние бихме загубили конкурентоспособност в сектора, в полза на кораби, плаващи под флага на страни извън Европейския съюз. Работни места ще се създадат тогава, когато не се, не се няма разпоредби за допълнителни разходи и бюрократични спънки. Ако един корабособственик бъде подложен на режим, който не е в негов интерес, ще прекрати дейността си и ще загубим работни места. Няма да ги защитим. В случай на прехвърляне на работни места, един работник трябва да може да има свободата да се прехвърли към друг собственик. Всички ние трябва да бъдем конкретни и реалисти – и да работим за норми, които защитават работниците, да не се отдаваме на изкушението да приеме предложения, които са неосъществими. Повтарям, да не се подаваме на предизборни лозунги, които по никакъв начин няма да осигурят защита на работниците. Благодаря. Е, извинявайте за малко темпераментното изложение, е, но ми е неприятно това, че целият труд, който бяхме е, извършили, да отиде на, на хаоса. Госпожо докладчик, май не сте ме разбрали. Аз казах, че няма компромисни изменения. И реалността е, че няма компромисни изменения. Е, къде са? Няма, нали? Е, тук не можете да ме оборите. Думата има госпожа Балдочино. Кой иска да се изкаже? Кой друг? Благодаря, госпожо председател. Много съм изненадан от това, което каза докладчика, защото ние дори не се срещнахме. Дори докладчикът дори нямаше време за разисквания, още по-малко за компромисни изменения. Да, исторически момент. Той е момента е исторически за всички. Защо? Защото сега е дошло времето. Ние вярваме в социална Европа. Трябва да защитаваме и морските лица. Те не могат да бъдат е, е оставени извън уравнението. Оставете ме да приключа, тъй като аз не ви прекъсвах вас. Не е вярно, че нашите предложения биха били в ущърпа на способността. Например, госпожо председател, би ми, щеше ми се да бяхме провели плодотворна дискусия за правата на а, морските лица отчитайки конкретните обстоятелства на този сектор. Но се оказва, че и днес нямаше, и днес не можем да проведем дебат, тъй като няма компромисни изменения. Много е важно да актуализираме директивите и да видим по какъв начин можем да обосновем изключването на морските лица. Има специфика в сектора, но има и тенденции в диалога на диалога между социалните партньори, това число в рамките на конвенцията на МОД, трябва да направим така, че социалните партньори трябва да участват във всички решения, свързани с продажбата на кораби, колективни уволнения. Тук докладчикът не е положи усилия за компромис. Щеше ми се да мога да кажа, че дискусиите са били плодотворни, но нямаше такива. Докладчикът искаше да се запазят изключванията, без да обръща внимание на промените в взаимоотношенията между социалните партньори съвременните комуникационни технологии, които дават възможност на морските лица да участват в дискусии в интерес на техния сектор. Нямаше нито една среща на държа на докладчите в сянка. Ако е имало, аз не съм била поканата, поканена. Ние поискахме срещи, на които да обсъдим този документ и за да постигнем компромис. Само, че ти не прие. Искам да кажа, госпожо председател, че докладът на госпожа Ронцули по никакъв начин не е засилва правата и не показва познание на смисъла на диалог между социалните партньори. Ако вярваме в социална Европа, и това не е предизборен лозунг, това е принцип. Това е въпрос на принцип е, за защита на работниците. Ако вярваме в това, нека да отбележим онова, което сме е, представили в това досие. Благодаря за вниманието. cette salle est extrêmement pratique pour la réunion que nous avons euh, aujourd'hui. Тази зала е много удобна за дискусиите, които водим. Сега да видим кой иска да се включи. Госпожа Сега приемам заявки, след това край. Господин Филип Дебакер. И след това вие. avec tact, esprit de négociation et de compromis. Euh... Да, в е, компромисите. Госпожа Сария Сая. Uh, thank you, Madam Chair. I'm going... Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на родния си език, на фински, така че ако искате, ако искате да чуете превод, следете си слушалките. Ако директивата за продажба на компании, както предлага комисията, в такъв случай, когато кораби се продават от една държава членка на друга, това ще създаде проблеми, тъй като екипажа на кораба върви, с кораба. Така че предлагам тази директива да не се прилага така широко, както предлага комисията тъй като това ще доведе до положение, когато кораби ще се продават извън Европа и е, това ще означава изтичане на работни места, ще намали е, бройката работни места. Ние не бихме е, е, могли да подкрепим предложението на комисията да се включи е, тази директива, тъй като това ще доведе до загуба на работни места в Европейския съюз. Благодаря. Да, нямам навик да председателствам. Сега е, Елизабет Шрёдер, след което започваме да гласуваме.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 Само да изясня нашата позиция. Не смятам, че е необходимо да се качва градуса на емоциите толкова. Ние трябва да работим въз основа на фактите. А фактите са ясни за мен. Ето защо аз следвам подхода на докладчика. Той предлага няколко изменения. Аз ги подкрепям, защото тук 28 държави членки имат съответно законодателство, което защитава специфичното положение на особено положение на е, екипажи на кораби, на е, морски лица е, и работелските и федерациите на синдикатите имат ясна представа как да се решават тези проблеми. Приемане предложението на комисията ще осложни живота на работниците, по много начини. И това е, е основната причина, преди която предложението на докладчика е, е да се е, до, поправи само в няколко отношения и допълни предложението на комисията. Това е подхода и на моята група, затова и при, в крайна сметка се стигна този е, списък за гласуване. Има различни мнения на много членове тази група за това как да се реши проблема. Групите е, са из... направили своя избор, сега имате списъка за гласуване, така че ви призовавам хладнокръвно и спокойно да гласуваме. Е, мисля, че всички добре чухте е, това послание. Сега Елизабет Шредер, след това ще дам думата на докладчиката да заключи, да закрие дискусията. Благодаря. Ще бъда кратка. защото тук е, се натъкваме на подкрепа, която ще увеличи дупката в, сигурно, в сиренето. И е, всякакво изключение ще осложни проблема. Е, защото самото командироване е изключение от правилото, колко е сложно, стана ясно. Това беше една важна инициатива на комисията и постигнахме всъщност това, че затворихме дупката, така да се каже, имаше известни подобрения, подобренията, е, но е, предложенията на докладчиците е, са в грешна посока, така че вместо да затворят дупката в сигурност, те, те увеличават и това не е подхода за това, който трябва да възприемем, така че смятам, че трябва да отхвърлим предложението за изменение на докладчиката. Сега ще дам думата на докладчицата. Само да припомня по повод на е, и в предварителен порядък е, е, по отношение на деликатността на тази въпрос, сигурността на работещите по море, това е, е проблем и в национален план. Ето знаем драмата с Коста Конкордия. Не можем да кажем, че корабособствениците правят всичко възможно, за да е, гарантират добри условия и сигурни условия за екипажите. Но ще ви дам думата, за да приключим тази дискусия, която не е последната, не е единствената, така или иначе ще трябва да гласуваме след малко за всички пренаправени е, предложения по текста. Докладчицата има дума. Е, Благодаря. Нямам какво особено да добавя към казаното от колегите. Чух доста лозунги тази сутрин и искам да ви напомня, че изключването не означава, липса на защита, просто защото 28-те държави членки вече имат законодателство, вече има защита. Е какъв е смисълът е, на... Какво искахте да кажете с е, тези празноти и с тези дубки в сирането, както се изразихте? нормативната база е устаряла и ще създаде множество проблеми в новата среда. Що се отнася до сигурността, госпожо председател, нека да познаваме примерите, които познаваме. Случаят с Коста Конкордия няма нищо общо с защита на работниците. Става дума за лична вина и в момента се води съдебно дело. Нека да не прилагам, използваме примери, които нямат нищо общо с този доклад. Работещите са защитени. Искам да ви, убе, да ви уверя. Сигурността е за мен на първо място, защото моята професия като лекар, сигурността е най-важното нещо. Е как може да, да се. Как може да ме подозирате в това, че предлагам текстове, които билиха в ущърп на сигурността. Искам да кажа, че ако отхвърлим доклада, днес няма да можете да защитите работниците, ще ги, е, просто ще доведете до повече безработица. Приключихме с дискусията. Гласуването ще бъде след малко. Сега преминаваме към гласуването. Всички ли си носите картата? Нека сега да а, гласуваме а, пробно, за да видим дали системата функционира. Il y a un libéral de trop. Един либерал в повече. Би трябвало да функционира системата. Моля да сложите картите си добре. Един либерал ни се явява в повече, както и един колега от НП. Мога ли да помоля координаторите от НП и от групата на либералите да въведат ред в групите си? НП, ако машината ви не работи, ако не работи устройството за гласуване, ви моля да смените мястото си. alors il faudrait que le groupe libéral mette de l'ordre dans ses rangs. Би трябвало сега групата на либералите също да въведе ред сред своите членове. И maintenant il y до un e Сега пък идва един в повече от НП. Сега аз няма да слагам рета в групите. Е, може би са излезли подгласниците, за да оставят титулярите да гласуват. Добре, сега всичко е наред. Никой да не мърда повече. Сега можем да гласуваме. Преминаваме към точка 6. Гласуваме препоръката на второ четене на позицията на съвета при първо четене във връзка с приемането на директива на парламента и на съвета – за минимални изисквания за допринасяне към движението на работници между държавите членки чрез придобиването на допълнителни пенсионни права. Тоест, това е тема свързана с преносимостта на пенсионните права. Госпожа Елмен Ройтен е докладчик. За първ път ще приложим сега член 195 алинея 3 от нашия правилник, ново правило. Тоест, при а, гласуването а, по електронен път се гласува поименно. Припомням духа. Поименно става гласуването, когато направим окончателно гласуване на доклад по своя инициатива или на законодателен доклад. Но това става само в момента, в който се изяснява мандата, когато се определя мандата. В останалите случаи не прилагаме поименно гласуване. Сега сме в хипотеза на второ четене на текста на докладчицата за преносимостта на пенсионните права. Нещо, което бе останало от предходната легислатура. Мисля, че тези разяснения са достатъчни. Давам начало на гласуване. Пак ни се явяват повече гласове от НП. Il faudrait de l'ordre au sein du необходимния ред при членовете на НП и при либералите. Може ли сега либералите да вдигнат ръка? The only няма проблем. Седем души присъстват, но 6 гласуват. That's your, that's your... Не петима са. Il y a 13 S'il y a 13 socialistes, tu peux ça. Ah ben non, non. The allocation is done by each president. 1, 2, 3.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 Bien, l'ordre étant revenu chez les libéraux, euh, s'autodisciplinant depuis longtemps, ЕНП се бори за дисциплина в редиците си отдавна. При либералите изяснихме. Край на гласуването. Quarante гласа за, един против. 4 въздържали се. Поздравяваме докладчицата, както и целият преговорен екип. Е, по точка 7 гласуваме по проекта на директива на парламента и на съвета за морските лица и за изменение на директиви 2008-94, 2009-38, 2002-14, 98-59 и 2001-23. Госпожа Ронцули е докладчик. във връзка с заглавието. Изменение 1, 11 и 12 са изменения внесени от докладчика. Те са за премахване на член 5 и член 6 от проекта. Кой е за? Против? Въздържали се? Трябва да проверим електронно. Титувер. Начало на гласуването. Tout le monde a pu voter Le vote est clos. ли всички? Край на гласуването. 18 гласа за, 23 против, 3 въздържали се, отхвърлят се тези изменения. D'accord. Ça n'aurait rien changé au vote. Прави се бележка извън микрофон. Председателят отговаря, това не променя гласуването. Voilà. Alors, sur les articles... Сега, по отделните текстове. Изменение 20, член 1, алинея 1 А. За, против, въздържали се. Ще проверим. Проверка на начина по който гласувахме изменение 20. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 24 на 20 гласа при един въздържал се. 20-то изменение се приема. Изменение 22 на Елизабет Шредер за заличаване на член 1 алинея 3 от първоначалната директива. Кой е за? Против? Въздържали се? Ще проверим. Извинявам се, че проверяваме непрекъснато, обаче ако не проверим, не е ясно как е гласувано. Край на гласуването. 19 на 23 гласа, 3 въздържали се, не се приема. Член 2, алинея 1, изменение 7 на докладчика. За, против, въздържали се, отхвърля се. Из, член 3, алинея 1, на Клодета Бела, Балдачино, изменение 22 за заличаване. Кой е за, кой е против, въздържали се, мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 22 на 23 гласа. При нито един въздържал се, отхвърля се. По същата част от проекта, изменение 23 на Шрътер. Кой е за? Кой е против? въздържали се. Ще проверим. Мисля, че се отхвърля това изменение. Да, отхвърля се. Изменение 8 на докладчика за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка на гласуването по изменение 8 на докладчика. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? 18 на 25 гласа при двама въздържали се, отхвърля се. Член 4, точка 2, член 3, алинея 1 от първоначалния текст, изменение 9 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 23. Вен 24 поправя се председателката. За? Против? въздържали се. Проверяваме гласуването по изменение 24. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 24 на 20 гласа при един въздържал се. 24-то изменение се приема. Преминаваме към член 5, точка 2, изменение 27. Не е отбелязан авторът на изменението. Подлагаме на гласуване. Кой е за? Против? Въздържали се? Проверка на начина по който гласувахме изменение 27. Гласувахте ли всички? 22 на 23 гласа, при нито един въздържал се, отхвърля се. Следва изменение 28 на Изализабет Шрътер. Изменение с цел заличаване на текст. Идентично с изменение 29 на Балдачино. За това заедно ги гласуваме за. Против. Въздържали се. 28 на Шрътер и 29 изменение на Балдачино са отхвърлени. Подлагам на гласуване 300 изменения за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към точките от преамбюла. Точка 2. Изменение 2, както и 5 и 6 са без предмет. Стигаме до изменение 13 на Елизабет Шретер. За, против. Ще проверим Проверка на гласуването по изменение 13 на Елизабет Шретер. Начало на гласуването. Край на гласуването. 22 на 23 гласа при нито един въздържал се. Изменение 13 се отхвърля. Гласуваме изменение 3 на докладчика по точка 5 от преамбюла за, против, въздържали се, отхвърля се. Така е, ще подложим сега на гласуване изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до точка 7, изменение 4 на докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 10 от прембюла, 15-то изменение се оттегля, за това изменение 16. по точка 11а. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 на същия автор Балдачино. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 на Балдачино. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 Балдачино. За, против, въздържали се, приема се. Подлагам на гласуване целия проект на доклад по електронен път. Начало на гласуването. Le vote est ouvert. Начало на гласуването. пивоте? Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 14 гласа за, 22 гласа против, 9 въздържали се. Край на гласуването. Желаете ли да се е, включите и да кажете нещо преди гласуването по проекта на законодателна резолюция, госпожо докладчик? Всъщност ние няма да гласуваме тук, защото е, докладът ви бе отхвърлен. Благодаря. Няма да има позиция на Европейския парламент по този текст. И е, в следващия законодателен период трябва да видим дали комисията ще потвърди проекта си така, както го е внесла през настоящия ни мандат. Точка 8 от дневния ред. Трябва да гласуваме резултатите във връзка а, с а, изпълнението на директива 9671 за командироването на работници. Компромисен пакет предстои да гласуваме. Bien. Euh, nous allons donc ouvrir le vote sur le Ще гласуваме по текста одобрен от преговорните екипи на парламента и на съвета и потвърден от Корепер на 27 февруари 2014 година. Също така потвърден от Корепер на 5 март. Начало на гласуването. Тук не гласуваме поименно.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 един либерал идва в повече, както и един член на НП е в повече. Les choses sont en ordre. Сега вече има ред. И nous allons clôturer. Край на гласуването. 30 гласа за, 11 против, 3 въздържали се, Поздравления за нашата докладчица и за преговорния екип. Преди да преминем към следващото гласуване, може би трябва да се изясни ситуацията в либералната група. Има някакво объркване. Е, като че ли е, някои групи са се присъединили към а, е, социалистите и демократите – и а, е, това означава, че има един член по-малко на либералната група и не е имало възможност да се е, извърши заместване в групата на либералите, поради което тази група сега състои от петима членове, а не от шестима членове. Сега, следващото гласуване препоръка на е, във връзка с регламент 233 за помощ от Европейския съюз на най-унеправданите граждани. Става дума за отпускане на помощи от Европейския фонд за тази цел за следващата кампания. Ще гласуваме електронно, без това гласуване да е поименно. Начало на гласуването. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Край на гласуването. 44 за, 1 против, нито един въздържал се. Следователно приемаме препоръката. Също така трябва да гласуваме е, за искането свързано на предприятието ИВДС Технологи в Италия за отпускане на помощ от Фонда за приспособяване към глобализацията. За, против, въздържали се, приема се. В точка 11 отпускане на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, искане на групата Сантана в Испания. За, против, въздържали се, приема се. С това приключихме гласуването. Моля всички, които трябва да напуснат залата, да се изтеглят максимално бързо.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 Драги колеги, моля да заемете местата си, тъй като имаме нова важна точка в дневния ред. В точка 12 се предвижда да изслушаме госпожа Мадлен Сербан – кандидат за нов мандат на длъжността директор на Европейската фундация за обучение. С други думи, агенцията ЕТФ е, с седалище Торино. Госпожа Сербан е избрана от е, съвета на управителите на 3 април 2009 е, година за директор с действие от 1.7.2009 година. Тъй като мандатът е изтекъл, на 22 ноември 2013 година управителният съвет е предложил да удължим мандата и отново да възложим отговорността на госпожа Сербан. Аз бях уведомена за това решение с писмо на председателя на управителния съвет от 2 декември миналата година. Както знаят членовете на комисията, аз незабавно реагирах, изразявайки очудване от тази процедура, която не е била съобразена с правата на парламента и по-специално с правото му да бъде уведомен за така протеклата процедура, защото член 10 от устава на фундацията посочва, че директорът може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси зададени от нейните членове. Именно за това е, с огромно удоволствие е, приветствам е, госпожа Мадлен Сербан, защото ние познаваме нейните качества от мандата и през предходния период. Госпожо кандидата, ще ви дам думата за около 10 на минути, след което членовете на комисията ще ви зададат въпроси е, всъщност ще организираме нещо като сесия с въпроси и отговори, така както е прието при нас е, при изслушванията на кандидати за директори на агенции. Госпожо кандидат, имате думата. Е, Първо да ви благодаря, госпожо председател, за възможността да съм тук и за поканата, която получих, както вече казах, с е, радост. За мен е чест е, да бъда сред вас. Благодаря на всички вас е, за подкропата, която ми дадехте по време на първия мандат като директорка на, агент, на фундацията. Трябва да кажа, че резултатите, които постигнахме, се дължат отчасти на е, голямата подкрепа, която получих от европейските институции, и Европейския парламент. Е, наистина, е, с ваше разрешение искам да ви представя сега няколко идеи, свързани с мандата ако е, е, е, с ваше съгласие нали, аз е, получа е, мандата си след първи е, продължение на мандата. Както, ще продължа на английски. Както знаете, аз бях тук, е, всяка, съм била тук всяка година поведнъж, за да докладвам е, и да представя идеите за бъдещето на фундацията. Е, Управителни съвет прие стратегията за 2020 година и като част от е, тази стратегия ние съставихме и предложихме за приемане и за вашето одобрение една средносрочна стратегия за 14-17. Така че ако позволите да продължа мандата си е, като директор, аз ще се постарая всички стратегически цели, заложени в е, тази, е, тази програма, както и ориентационните е, дейности, индикативните за 2014-2017 да бъдат осъществени. С ваше разрешение съвсем накратко ще ще ви запознае с тези стратегически цели. Първо, да се засили политиката, която се основава на факти и е, цифри. Аз имам предвид тук политика и анализи, е, налик на политиките, анализ на политиките, това е анализ на системите и на е, тематичните области. Втората важна цел за 2014-2017 се отнася до модернизиране системата е, на е, обучение за цял живот и третата цел се отнася до все по до economic and social cohesion Uh, е, все по-голямата е, е, актуалност на изпълнение на съответното законодателство. Тази агенция наистина действа в глобална Европа и ние се опитваме да приложим външното изменение на външната политика на ЕС в областта на професионалното образование и връзката му с пазар на труда. В това отношение ние действаме изключително извън държавите членки на ЕС. Сега работим с 30 страни партньорки, които са към широкия регион е, Европа. Тук е, се включват и Западните Балкани и Турция и страни, които се подпомагат от, е, чрез инструмента за добро съседство, източното Средиземноморие, южното Средиземноморие, както и източна Европа. И в допълнение ние работим и в Централна Азия което е също обект на инструмента за развитие и сътрудничество. Работим е, по външното измерение на европейската политика, както казах, но в контекста на външната политика на ЕС. Тоест, опитваме се да е, хвърлим мостове, да водим диалог е, между Европейски съюз и тези страни, като не е, се фокусираме върху европейската политика, а да обединим държавите членки и страните партньорки, които се проявяват интерес да работят в определени тематични сфери. Как определяме съответните стратегически цели? Това беше обект на един анализ на политиките, който излезе от който се нарича процеса от Торино, която до голяма степен бе вдъхновен от процеса от Копенхаген, който започва в държавите членки 2002. Възоснова на нуждите на държавите членки, е, те са за това да се засили политиката за човешки ресурс е, и е, на базата на това ние подбрахме някои теми и области, Нашата фундация има за задача да направи така, защото професионалното образование е, и въобще образованието да бъде едно, е, да допринася за устойчивото развитие на държавата, като подмага конкурентоспособността и социалната интеграция. Ето защо, когато говорим за социална е, интеграция и конкурентоспособност, е, това е една хоризонтална област на действие, но има и, разбира се, много конкретни тематични е, сфери, които са системата на квалификации, доброто управление, второто и трето обучение и преподаване в областта на професионалното и общо образование и една важна област също тема е заетостта и е, възможността за заетост, е, миграция на, на, и движение на, на умения, е, след това пред предприемаческо и, и умение, и обучение в предприемачество. Това са отделните аспекти. Всичко това ще е възможно, ако организацията разполага с механизмите и инструментите, които ще й позволят не само да постигне количествените резултати, които са набелязани, но и да гарантира качествено качество на работата. С други думи, би трябвало въздействието, ефекта да е част от нашата работа и нашия подход. За новия мандат аз бих се постарала да засилим да укрепим веригата на подкрепа, която даваме на всички тези страни. Важно е за е, нас е, да определим какви са нуждите на съответната страна, но също така важно е това, което се определи като необходимост, след това да съответства на подкрепата от Европейския съюз чрез различните инструменти, е, които ще послужат за целта това ще е помощ насочена към страните по разширяване, страните в е, положение на е, предприсъединяване и така нататък. И тук ще спомена регламент 1339 от 2008 година, където се казва, че комисията заедно с управителния съвет на фундацията трябва да гарантира е, последователност и допълняемост между действията и на общностно равнище, както и да предоставя, при предоставянето на помощ за държави партньорки. Разбира се, нашата нашата фундация не може да постигне сама много. Тук работим в тясно взаимодействие с управителния съвет и комисията по образование и култура има различни инструменти. Единият е консултация и чрез структуриран диалог, чрез който се опитваме да обединим действията на отделните е, генерални дирекции и външната служба на комисията и се опитаме да видим какво е най-доброто, което може да се направи за тези държави и какво е, генерална дирекция е, Enlargement, разширяване и Девко могат да е, допринесат това отношение. Е, сега действи, ние не действаме пряко в страните, но 20% от дейността на фундацията е, става чрез програми, подпомогнати от комисията, които е, би трябвало да ни дадат идеи, която би трябвало да ни даде идеи какви програми би подкрепила тя. Е, тук трябва да има последователност в нещата, които ние набелязваме, е, какво правим по отношение на изграждане на капацитет, разпространение на идеите, мрежи, създаване на мрежи и така нататък и какво комисията може да направи по отношение на съответните фондове. Колкото до управление на ресурсите, надявам се организацията да продължи да полага е, благодарение на е, тази помощ. Именно забележителните резултати от последните 5 години станаха възможни чрез е, това разумно изразходване на средствата с добро управление и добрия резултат се под, подкрепя и от Европейския сметна палата и техния доклад и препоръката им да оптимизираме максимално дейността си за да имаме максимален ефект. Разбира се, ние ще продължим да спазваме препоръките на вътрешните аудитори, външните аудитори, когато е, правят одит на нашата фундация. Трябва да кажа, че никой всички одити през последните 5 години излязаха с препоръки, които са много актуални, много уместни. Ето защо съм спокойна, че организацията разполага с възможност възможностите да продължи да постига стратегическите е, цели, е, както и средосрочните до 14 е, до 17 и се надявам, че организацията, бидейки толкова важна и единствената всъщност, която работи в глобална Европа в това отношение, ще има възможност да се ползва от сегашните ресурси и няма да се наложи да прави линейни съкрещения а само такива възоснова на преподреждане на приоритетите за следващите няколко години. Това е от моя страна, това е което възнамерявам да правя в следващия мандат. Сега съм на ваше разположение, ако се нуждаете от пояснение или допълнителна информация. Благодаря. Merci beaucoup euh, de cette euh, благодаря за това много изчерпателно изложение за вашия мандат. Давам думата на Елизабет Моран Шартие, Алехандро Саркас. За момента с тях. Благодаря, госпожо председател. От името на НП искам да благодаря на госпожа Сербан за това ясно стратегическо изложение, което представя в резюме целите и работата, извършена през последните 5 години, но също така и за анализа и на перспективите, които предстоят. Всички ние сме наясно с това, че Европейската фундация за обучение играе изключително важна роля – в момент, в който безработицата е основният въпрос, който вълнува държавите членки. Вие направихте разграничение между политиката за съседство и присъединяването на някои държави членки, но също така и това, което се случва в Европа. И аз бих започнала с това, което се случва в Европа. Ние имаме нужда от солидни от солидна основа, от, под формата на данни. А, те, достъпа до тях не е лесен. Анализът а, през 2014 година ще е различен от други години. Една от основните трудности, тук бих искала да ми кажете няколко думи за това как виждате своята роля по-бързата, по-бързите мерки, които предприемаме от гледна точка на обучението в двете области, както в областта на предприемачеството от една страна, в областта на работещите. За мен това е много важен елемент. Можем да имаме прекрасни идеи, но вре... въпросът за времето, което е необходимо, за да отговорим на нарастващата безработица, е много важен фактор. Предприятията имат нужда от по-бързи стъпки, от по-бърза реакция. Ето, това е първия въпрос, по който искам да ви чуя. Втория въпрос. Как да направим така, че да се развиват работещите в предприятията, за да отговорят на потребностите за по-високо ниво на заетостта като знаем, че всички, перспе... че всички елементи в стратегията 2020 за в пирамидата на заедостта имаме нужда от повече квалификация. Още повече ни се казва, че броя на неквалифицираните работни места ще спадне. Как е, ще участвате в този процес на повишаване е, на квалификацията на работещите? Това е много важна е, област, за да не продължаваме да се сблъскваме с стената на безработицата. Трети въпрос. Как да направим така, че приоритетите, които вие е, идентифицирахте, да бъдат е, сведени до знанието и да бъдат споделени от държавите членки. Как да направим така, че да се получи взаимодействие между вашия анализ, нашите политически решения и реалността на място? Това определено е област, в която имаме нужда от напредък. И накрая, вие говорихте за валидиране на уменията. От много отдавна говорим по този въпрос. Аз имам чувството, че не вървим достатъчно бързо в тази област. Това е много трудно си пробива това понятие път в практиката. Дали не е твърде академично това понятие? Валидирането на уменията е инструмент, който е много полезен Имам предвид по-конкретно социалните групи, е, които бяха особено засегнати от кризата, жените, например, които придобиват е, чудесни професионални умения, но нямат е, възможност да ги приложат на практика. Ето това са четирите проблема, по които бих искал да чуя вашето мнение. Заповядайте, госпожо. Благодаря за всички тези въпроси. Разбира се, с радост ще споделя своите становища в държавите членки само, че аз ще се спра за страните партньори. Те, опитът ни в страните партньори не е много по-различен, колкото в държавите членки. Когато говорим за безработицата и решенията, основани на емпирични данни, е очевидно, че имаме нужда от емпирични данни. Как ще решим проблемите? Първо, както казахте, и ние обсъждаме всички тези елементи, това е въпрос на време. Ако нашите действия са на ниво политика и система, промяната в системата се извършва бавно. За съжаление, хората живеят днес. Така че във всичките ни действия ние търсим първо бързи решения, но заедно с това работим е, по системата, защото е много по-важно да се работи по превенция, отколкото по лечение на проблеми, породени от системата. Това, което наблюдаваме е, и по приложението на бързите и средносрочни мерки е Отсъствието на диалог между разработването на умения и предприятията. Макар, че от години говорим за това, и все пак не всички са готови да се ангажират. И това въжи и за двете страни. Имаме натрупан положителен опит и положителна практика, но те не са систематизирани. Ето защо е щастлива, е, щастливо съвпадение, когато е, гражданите могат да извлекат полза. Разработването на умения, и аз тук нямам предвид формалното обучение, е, се характеризира с е, закостанялост няма информация, няма знание за това какво да се предприеме. Имам предвид страните партньори на Европейската фундация за обучение. Защо се съпротивляват на промените? Ми защото не се инвестира в обучение, в обучение на преподавателите. Тяхната професия не се цени достатъчно от обществото, така че нека да приемаме зададеност, че те знаят какво да правят. Що се отнася до света на бизнеса, много от предприятията все още мислят, че тази дейност е част от корпоративната социална отговорност, че е част от благотворителната им дейност да работят – за обучението. Мисля, че трябва да кажем ясно на бизнеса, че това не е благотворителност, а, а те са длъжни да водят диалог и да предлагат онова, което е ча... да могат да осигуряват онова, което е, може да се нарича обучение на работното място. Не може да се освояват знания в Абаносова кула, без връзка с реалния свят. Трябва също така да се дава подкрепа на хората, защото мерки основани само на строгите економии не дават резултат. Има нужда от подкрепа тук. И така, граф... времевия хоризонт за предприятията не е същия като за обучението. Сега, работещите разполагат с, необходими, с необходимата квалификация и трябва да знаем с каква квалификация разполагат. За съжаление, в страните партньори няма прозрачност по квалификацията, защото това е част от една система на издаване на сертификати, която не е много прозрачна така че уменията, с които разполагат, може би не съответстват на изискванията на новите работни места. Но тъй като не знаем какво не знаят, е много трудно да правим планове. И когато работим в страни партньори, трябва да насочим усилията си към сертифицирането. Минавам на въпроса ви за сертификация и валидиране на уменията. Има нужда от схеми, за да от схеми за развиване на умения. Ако нямаме такава система, как да изградим система за преквалификация? Къде са трудностите? В страните партньори трудностите идват от усилията за гарантиране на качество. Има опасност от бум на издаването на сертификати, ако няма качествен контрол. Ето това е отрицателната страна. Може да се издаде сертификат на всеки, без да има проверка на качеството. Това означава, че ние създаваме очаквания, които никога не биха отговорили на очакванията на пазара на труда. Да, това трябва да се направи от всички държави членки. Аз сега си мечтая за деня, в който ще бъде възможно да се координират дейностите на всички държави членки, но аз продължавам да съм да вярвам, че европейския проект е решение за континента и много се надявам, че тази координация ще продължи и взаимодействията ще продължи. Европа ще говори с един глас. За нас е ясно колко усилия са необходими, особено когато работим в страни като Украина, арабските страни, където всички имат нужда от повече Европа. И подчертавам, има нужда от повече Европа. Надявам се, че отговорих на вашите въпроси. Благодаря, Алехандро Серкас. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Сърбан, съвсем набързо, от името на депутатите социалисти, бих желал най-напред да отдам дължимото уважение към работата на вашата фундация и е, към вас за това, че е, в своя мандат е, изпълнявахте успешно стратегията към 2020 година. Искам да ви кажа съвсем откровено, че ще бъдем очаровани, ако продължите работата си, тъй като ние, социалистите, понякога сме консерватори. Смятаме, че трябва да се промени това, което не функционира добре, но за сметка на това да се запази онова, което е добро и функционира. Можем да кажем, че за всички хора с отворени очи е ясно, че е, за бъдещето на Европа е важно да следят ставащото в съседните страни. Нашето бъдеще зависи от бъдещето на съседните страни. Ако те нямат бъдеще, ние сме под заплаха. Това е взаимна зависимост с голямо значение. В известен смисъл е, европейската марка е тази, която се цени в съседните страни, особено тези на изтока. Комуникацията, информацията няма да служат за нищо, ако имаме 28 разнобойни политики, ако не можем е, извън Европейския съюз е, да предложим това европейско предимство, Европа като на сила на международната сцена – ако не можем да предложим волята си да бъдем а, мека сила, но все пак сила. Вашата фундация има голям принос към нашата единна визия, защото вие сте прегърнали нашия модел. Ролята ви не е зрелищна, но вие работите превентивно. Действително е по-добре да се предотвратяват конфликтите, отколкото да се решават след като са настъпили. Трябва да се разбере, че е, липсата на бъдеще, липсата на признание, липсата на е, перспектива за работа пораждат отчаяние, а оттам и се стига до конфликти, защото отчаяните хора са склонни е, да реагират екстремно. Вие работите и в извънредно важна сфера, важна както за вас, така и за нас. И за това искам чрез е, тези си е, думи е, да кажа, че сътрудничеството има двойно предимство. Така стигаме и до въпроса си. Аз скоро бях в Гърция и видях, че там на улиците, както и другаде, където има голяма криза и социална дезинтеграция, сме свидетели е, на е, много е, специфични тенденции. Голяма безработица, хора, които излизат от училище и нямат какво да правят, голям брой иммигранти. Действително трябва да се мисли за това, което правим в нашите страни и до някъде да се доближим до това, което правим и в страни като Турция, в други съседни страни. Какво бихте направили вие, за да се доближите, е, да обхванете тези е, хора, унеправдани, нуждаещи се от помощ. В е, Германия, в Португалия, в Гърция има цели квартали с хора с огромни нужди. Как можете да проявите внимание към тези хора, които са едва ли не от третия свят, а всъщност са европейци в Европа. И сега искам да припомня, че има тясно сътрудничество между предприятия, синдикати и трудещи се. Тук е необходимо а, това сътрудничество а, да бъде взето предвид при обучението, което вие безрабо... което разработвате. Благодаря ви. Благодаря за вашите любезни думи. Ние се опитваме да постигнем максимални резултати чрез сътрудничество наистина в нашата фундация. Нашата, страна, нашата фундация, както вие казвате, действително насочва усилията си към други страни там, където има нестабилен социален и политически контекст, при тези условия е много трудно обаче да се осъществява средносрочната политика. Но гражданите се нуждаят от бъдеще. И те биха желали бъдеще да имат и страните им по происход. До голяма степен, за съжаление, е липсата на надежда в страните, от които те идват, се отразява върху светогледа им и ние би трябвало да обърнем внимание и на миграцията, и на уменията на мигрантите. Тук имам предвид, разбира се, законната миграция. Искам да спомена една проява от миналата седмица, съорганизирана от комисията и от държавите членки за хората, които нито се обучават, нито а, работят, а, тук говоря с разрешението на директора Антонио Силва Мендес. За пръв път някои е, страни кандидати е, т.е. страни партньори на фундацията присъстваха на тази е, конференция и е, предложиха анализ на ситуацията. Можете ли да си е, представите, че за 2014 година за пръв път се извършва такъв анализ на положението, защото те до сега не са имали работа, не са имали обучение и за съжаление, безработицата е тази, която наделява в дискусиите между страните. И това, което най-напред очертаха хората от тези страни е липсата на информация. Тоест, ако провеждат политиката си, държавите го правят направо в мъглявина. Не е ясно как и какви решения се вземат. Значи, ако Европа следва да направи повече за хората си, това трябва да бъде повече подкрепа за политиката на основата на емпирични данни, включително и в бъдеще. В противен случай решенията ни стават напълно произволни. Те не са обосновани. Те нямат опора. Второ. Трябва да се отбележи, че е, броят на онези, е, които не работят в страните, е, които успяха да направят такъв анализ, само в 11 от 13-те държави можа да се извърши преброяване на онези, които нито работят, нито учат. Оказа се, че е, бройката на тези хора е двойно по-голяма, отколкото средното за Европа. Тоест, незабавно са необходими действия. И са необходими, за да се разбере кои са онези, които нито учат, нито работят. Защото трябва да излезем от статистиката, да си дадем сметка, че говорим за хора и да се опитаме да очертаем техния профил – за да не остават те в категорията на нуждаещите се. Така че ние започнахме да работим с страните. Е, от 2014 година нататък ще се опитаме да излезем от е, така стереотипа е, на механично копиране на решение от една държава в друга държава. Ще се опитваме решенията, които възприемаме, да са съобразени с спецификата на съответната държава. Но за това е необходимо всичко, което правим, да има социално измерение. Не можем да акцентираме прекалено много върху економиката. Трябва е, всичко, което правим, да бъде съобразено и с социалното измерение. Разбира се, в социалната сфера не всичко е постигнато. Точно обратното. И същевременно бих казала, че трябва да предлагаме и да продължим да се ангажираме с тези общи размишления с страните партньори, където са необходими такива действия и мерки, че да се създават работни места. Защото, за съжаление, сега някъде има растеж. Другаде няма. Вие споменахте Турция. Да, Турция е един добър пример, но там не се създават много работни места. Значи, трябва да се предприемат такива мерки, че да се създават работни места, тези хора да имат възможност да работят достойно и същевременно да получават обучение е, необходимо за работата им. В противен случай е, отрицателните тенденции ще се задълбочат. Така че, надявам се да съм отговорила на въпроса ви по този начин. Решенията ни трябва да са съобразени с спецификата, и да са конкретни. Елизабет Шретер. Благодаря. Да, много интересно ми беше да чуя, че вие не държите само на формалните е, резултати, но и неформалните. Това е наистина една огромно сиво е, поле в Европейския съюз. Е, агенциите, когато говорим е, около избори за тези неща, е, се питаме как могат да се проверят, е, да се проверят тези неща. Наистина, при агенцията особено изпъква този проблем. Да се обозначат тези области, които са важни за държавите членки и това, което решаваме тук в да се това, което е приложимо да се прилага на практика, което не просто да се е, отхвърли. Сега, тук е, става дума и за ролята на е, мъже и жени. Има цели поколения жени, които чрез неформално обучение и чрез е, своята дейност е, работят в различни области, без е, е, да имат е, официално на диплома, университетска или така нататък, но работят и вършат огромна работа, която никъде не е призната и това не се брои за, за стаж или квалификация, която се налага те отново да се включат в, на пазара на труда и да правят кариера. Какво трябва да се направи наистина, за да могат такива неформални умения и опит да бъдат признати също така? И а, точно това ме интересува. Какво а, имате предвид да, да, да предприемете конкретно в тази насока? Thank you very much for your question. Благодаря ви за въпроса. Наистина много е, е уместен този въпрос, въпрос по отношение на пар... страните партньорки. Както е, казах и по-рано, е, той, защо е толкова важен този въпрос? Защото освен това, което наблюдаваме в някои държави членки, в страните партньорки понякога съществува един значим неформален е, сектор, както на обучение, така и на економ, економически сектор. Тези, които работят в него, нямат никаква перспектива за кариера, защото никой не признава постигнатото от тях. Ето защо, заедно с всичко, което правим за развиване на квалификации, ние се опитваме да асоциираме, да включим и други европейски е, инструменти и средства, като например признаване на е, предшестващо обучение в неформалния контекст и не само обучението като такова, защото то може да бъде е, не само в формална среда, но може да бъде е, е, по време на работа, от дома и така нататък. Възползваме се от това. Ние търсим държави членки, които са готови да сътрудничат с партньор, страни партньорки и да обясним как функционира това. Най-голямото ни опасение в момента с държавите партньорки е липсата на система за проверка на качеството за сертифициране на уменията. Ето защо работата ни е насочена и към това да гарантираме качество, което може да бъде въведено и управлявано в тези страни партньорки, тъй като съществува е, риск. В случай на корупция, освен хората, които наистина имат заслуги, за и техните умения би трябвало да бъдат признати, да имаме хора с е, дипломи, които не означават нищо, което не могат дори да прочетат написаното на техните дипломи. Ето защо нашата работа е, тук е двояка ние е, се стараем от една страна да не наказваме тези, които имат право да бъдат признати техните умения, поради това, че държавата няма система за е, гарантиране на качеството. От друга страна, е, дипломи и сертификати продължават да се издават, както в миналото. И трябва да кажа, че наистина гражданите също плащат за положение в миналото. Например, в арабските страни. Целите за развитие за хилядолетието се отнасят означават държавите да направят всичко възможно да гарантират достъп до начално образование и ако е възможно една степен по-нагоре. От количествена гледна точка окей, всички неща са, всички проблеми са обхванати и ние сме доволни. За съжаление обаче, качеството на постигнато е толкова ниско, че хората там не с... не, нямат никакви умения защото не са стъпили на добра база, следователно не са готови, не желаят да разширяват тази практика на дипломи и удостоверения, които отразяват реални е, познания и умения и да добавят към това удостоверение за неформално обучение но е, много ни се иска наистина тези, които действително не са имали достъп до образование, особено жени, млади жени, възрастни жени, защото в е, държави в Източна Европа не само младите представлява, са проблем, но и възрастните също. Те също е, са подложени на обучение. Те са придобили много умения, много познания, но това не може да бъде удостоверено по никакъв начин. Ето по това работим също и е, с ударение върху държавите, които им са подписали е, партньорства за мобилност с ЕС, защото те също са обект на законова миграция и трябва да сме сигурни, че достоинството и признанието на техните умения и знания е, е гарантирано, когато решат да търсят работа в чужбина. Трябва да ви уверя, че наистина въпроса, който поставяте е много актуален и е, взема много важно място в програмата на фундацията. Благодаря много. Друг иска ли думата? Не. Тогава, госпожо кандидат, госпожо е, Сербан, благодаря ви много. Без съмнение, е, така разумния избор, който е направен от е, е, съвета на управителите на фундацията, макар че ние можем да преценим, тъй като в този мандат ние можахме да преценим вашите умения, вашите вашия капацитет, да, да, вашите възможности да поддържате връзка с парламента, с вашите партньори. И сега аз говоря тук от името на парламента като цяло, ролята на агенцията – понякога е поставена под въпрос, понякога има съмнение, особено в контекста на бюджета е, и бюджетните съображения. Но вие е, тук доказахте, че тази агенция, е, агенция има смисъл, че тя може да има принос и понякога в отношенията към съседните страни и подхода към тях, който е доста понякога произволен, вие успяхте да докажете, че е, вие наистина сте така достоен наследник на конфедерацията, която желаеше да постигне Франсуа Митеран с идеята че в рамките на Европа и европейска територия да, трябва да се развива едно наистина сътрудничество и е, да се действа чрез е, е, добра дипломация. Мисля, че това е принцип, идея, които са не по-малко актуални и днес. Сега в европейската материя не можем да говорим за класическа дипломация, но е, задачата, която вие, с която се нагърбате, е тежка, така че е, всичко това, което правите, за да, да изтъкнете общността на интересите европейските и е, общите интереси с съседните страни, е, заслужават нашето е, възхищение. Благодаря ви отново и ще ви дам думата, за да приключите този обмен на мнение, с което ще приключим и тази процедура. Благодаря. Аз ви благодаря. Какво повече мога да кажа, освен да ви благодаря? Благодаря ви не само за днес, но и за петте години, които бяха пет много така наситени години, но аз в фундацията обичам да казвам, че ние работим това, което правим, това, което обичаме да правим. Ние вземаме на сериозно нашия мандат и се вяр... радвам, че в тази зала има хора, които е, смятат, че агенцията е много е, е, една нужна институция. Ще отбележим 20 години е, от е, е, нейното създаване, 89-та се взе решение за създаването на тази фундация. Последствие промяната на географията, на границите, на географията в Европа, Берлинската стена, ни припомня, че за съжаление продължават да съществуват стени между държавите, и в този сложен свят е, трябва да помислим повече за това как можем заедно да работим. За съжаление, 14-та година ни напомня и за 100 годишнината от е, една е, друго събитие, което се случи, изкрата, която подпали Втората световна война в Сараево, първата, извинете, не би трябвало наистина да допуснем да се повтаря това. Трябва ли много мир, за да можем да продължим да работим. Аз наистина оценявам високо а, и а, това, което най-много ми харесва в проекта Европа е, че а, ни дава възможност да правим мъдрост да работим заедно и да работим заедно и с съседните държави с, а, надявам се да продължим да работим в тази насока. С мен като директор или без мен а, смятам, а, че фундацията трябва да продължи. С вас, с вас, казва председателката. А, благодаря много за тази процед... за а, това. Сега, следвайки процедурата, ще пиша на, на, на управителя за а, проведенето изслушване. Писмото ще бъде раздадено а, е, сред координаторите, ако имат нещо да добавят или да коригират в текста. Нямам съмнение, че тези, които ще дойдат след нас, е, ще имат възможност да продължат прозотворното сътрудничество с вас. Желая на вас е, и на вашите колеги един успешен нов мандат. Ако останете, ако имате малко време, можете да останете за е, така една приятелска е, сбирка с е, колегите. Благодаря. Е, с това приключихме по дневния ред. и Стигаме до е, последната точка от дневния ред. Това е презентация от Европейската комисия за предложение което е, от комисията внесено на 17 януари, отнася се до регламент е, относно Европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъчното интегриране на пазарите на труда. Това предложение е част от пакет е, е, от мерки, които имат е, за цел да улеснят свободното движение на работещи и достъп им до услуги за мобилност. Това, по това се работи по време на гръцкото председателство и една разпоредба, която валидирахме в рамките на бюджетната процедура, по-специално във връзка с по отношение на Изи. Координаторите решиха да не избират докладчик по този текст, защото е, процедурата няма да, иначе няма да е, бъде е, приключена в, е, в е, срок. И е, не би трябвало да бавим това предложение, тъй като то отдавна вече чака решение и е, очакваше бюджетните дискусия, за да да влезе в съответната рамка, така че е, комисията реши да ни даде едно, да ни предостави едно такова е, не е, девствено, така да се каже, досие без никакви поправки. И смятаме, че е жалко и че трябваше да дадем на комисията възможност да да информира председателството за съдържанието е, да, е, на парламента за съдържанието на е, този документ и начина по който ще се води, ще върви работата по неговото оттатък. Сега давам името, а, давам думата на представителя на комисията да ни представи това предложение за регламент. Madame la благодаря за тази възможност да представя предложението Комисията за ЮРЕС. Ще ви представя с няколко думи контекста на предложението и след това ще представя насоките на предложението. Най-напред контекста. Предложението се основава на член 46 на договора. Той предвижда компетенции и механизми е, за службите за заетост и този член очевидно е във връзка с член 45, който предвижда свободното движение на работници, позволява на гражданите да живеят и да работят в друга държава членка без да са жертва на дискриминация, основана на националността. Това право е основано в регламент от 2011 година. То беше и предмет на дискусия неодавна, която предви... свързана с, с свободното упражняване на правата. ЮРЕС беше създадена така че работниците в една държава членка да получават информация за свободни работни места в друга държава членка и работодателите в една държава членка да имат достъп до автобиографиите на работници в друга държава членка. Юре се основава на сътрудничество между службите по заедостта в държавите членки и благодарение на портала си преодолява езиковите бариери и има транснационален характер. Днес има днес всеки месец в портала между 2 и 3 милиона вли... са влизанията в портала и няколко милиона представят автобиографии сите. ЮРЕС е, е мрежа от 900 съветника, които всеки месец осъществяват контакти с цел назначение. Независимо от тези усилия и резултати от мрежата, се оказва, че потенциалът за мобилност в Европейски съюз е неоползотворен. Разбира се, става дума за индивидуален избор, за търсене на работа в друга държава членка, но констатираме, че в ситуация, в която има сериозни различия в процента на безработните между 5 и 25, европейските граждани не използват максимално възможностите за преместване. Няколко цифри. Когато запитаме европейските граждани за интереса им към мобилността, 20% казват, че се интересуват от мобилност. Сред тези 20% има една сериозна част, 1,2% ни казват, че има твърдото намерение да отидат в друга държава членка в рамките на настоящата година. 0,2% е, реализират е, тези умения. Очевидно виждаме разликата между желанията, намеренията и практическото им изпълнение. 20 души проявяват интерес, 1,2% и е, са твърдо решение, 0,2% фактически се премесват. И при работодателите 40% казват, че се натъкват на трудности с намирането на работници с необходимата им квалификация. И през следващите 20 години броят на работещите ще спадне с 18%, следователно недостига на работна ръка ще стане остър проблем, независимо от привлекателността на съществуващите механизми, се оказва, че трябва да се подсили ЮРЕС, за да може той да се развива и да подкрепя развитието на европейски пазар на труда. Предложението на Европейската комисия има за цел да подпомогне това да се реализира и да се подсилят правните основи на ЮРЕС в момента. Правното основание е втора глава на регламенти, регламент от 16 ноември 2012 година. Що се отнася до съдържанието на предложението, Искам да подчертая 6 аспекта. На първо място под... и, и целта е да се подсили ролята на ЮРЕС на пазара на труда и да се интегрира развитието в технологиите в различните форми на заетост. Следователно, реформата в членове 14 до 17 предвижда нова технологична платформа, с която да се интегрират нови функции и да се осигури повече взаимодействие и диалог и обмен на информация. Вторият много важен аспект на реформата е свързан с това ЮРЕС да допринесе за, по, за по-пълен обмен на е, информация за свободни работни места. В момента държавите членки не представят е, всички работни места на портала, в портала ЮРЕС. Следователно, има ограничен достъп до информацията за свободни работни места, които е, се намират в дадена държава членка. Това означава, че сегашните административни пречки трябва да бъдат е, премахнати. Е, това е регламентирано в член 14. Повишаването на броя на свободните места върви ръка за ръга с капацитета за съчетаване на обявите за свободни работни места и търсещите работа посредством класифика... класифициране на обявите. Член 16 на предложението говори за създаването на, създаването на автоматично съчетаване и взаимодействие между свободните работни места и представените си вида. По този начин ще могат да се, ще може да се разбере по-добре какви са квалификациите, в които, които са записани в едно CV. Четвъртия аспект, който е, се намира в членове 18-24 на предложението, е свързан с разработването и развитието на службите, които да службите и за тършите работа, е, и за работодателите. Целта е да се подпомага мобилността. По-конкретно информацията за търсещите работа и е, за работодателите. Петият аспект е свързан с е, партньорството и разширяването на мрежата ЮРЕС, която да, излиза, да започне да излиза извън рамките на обществените служби за заетост, възоснова на количествени критерии, заложени в регламента, а, така че мрежата ще може да обхваща и частните агенции и, пар... и други партньори. Трябва да знаем, че днес обществените служби за заетостта предоставят 30% от обявите за свободни работни места. Целта ни е този процент да се увеличи и това ще стане чрез партньори. Става дума за членове 3 до 13. И накрая Последния въпрос, върху който ще обърна вниманието ви, е, че новият регламент въвежда ясни правила, които дават възможност на комисията да изпълнява прав... изпълнителните си правомощия, свързани с а, а, обмена на информация между държавите членки и актуализация на критериите за търсене на партньори по ЮРЕС. Това е в член 33. Ето с няколко думи предложението. Целта е да се е, осигури един модерен инструмент, в, е, който да е в услуга на пазара на труда. Този проект за регламент има за цел да замести член 2 от регламента от 2011 година, както и член 28 от регламента, според който комисията, Европейския парламент е, играе определена роля. Е, по тази причина проекта за регламент Както успяхте да видите, дълъг е, и е, детайлен, тъй като обхваща различни е, предишни документи, предлага нова единна нормативна база. Благодаря. Благодаря. Има 37 текста в този проект на регламент и аз желая кораж на онези, които ще се натоварят с преговорите. Въпреки, че има тук стремеж към консолидация, текстът е изключително дълъг. Euh, и трябва да се намери съгласие по всички тези текстове. Сега Данута Язловецка, а след това другите колеги. Dziękuję bardzo Pani е, Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че гледайки Еурес, имам впечатлението, че мрежата функционира с оглед на нашата езикова компетентност. Ние пасивно или активно владеем чужди езици, активно ги владеем, когато използваме езика, пасивно, когато го разбираме, без да ги използваме езиците, но тук като че ли пасивно се действа. Чакат се оферти от държавите членки, трябва да има повече информация, казвате вие, за свободните работни места. Според мен обаче, за да се засекат потребностите на пазара на труда с потребностите на работодателите, е необходимо нещо повече. Опасявам се, че вашите предложения няма да запълнят празнотата. Те няма да отговорят на тези условия, които съществуват, а именно работникът да прояви интерес към офертата и да пожелая да се възползва от нея. Е, нито пък ще е, се позволи на работодателя да се възползва пълноценно от системата. Така че въпросът ми е следният. В бъдеще, предвиждате ли възможност за партньорство с дружествата, които използват вашата система? Имам предвид редовно, трайно партньорство, периодично подава на информация, обменя на информация за свободните места, които ще бъдат създадени – или които ще бъдат закрити в определено дружество. Ще привлечете ли някой, който да съветва вас и който да съветва работниците? Вие казвате, че 20% от работниците проявяват интерес към потенциално движение, но само 0,2 на 100 реално се движат и отиват в друга страна. Защо хората искат да отидат в друга страна, но не го правят на практика. Предлагам да изслушаме всички въпроси, след което комисията ще отговори анблок. Сега е Юта Штайнрук, след това Елизабет Шретър. Първо благодаря за поясненията. Наистина, вашето предложение предлага много така тема за разговор, теми за разговор и в следващия парламент. За мен е ясно е, да се установи е, е, за мен е ясно, че сами няма да можем чрез мобилност, само чрез мобилност да решим проблема. Можем да използваме мобилността, за да се борим с безработицата, но това ще бъде само капка в морето. Ако правилно съм ви разбрала, със сегашната платформа OIRES вие до, вие получавате 2000 е, съобщения, 2000 е, годишно. Това е бройка, която намирам за доста ограничена, като имам предвид е, колко е сериозен е, проблема, с който се борим. Е, според мен, вашето предложение не обръща внимание на големите пречки на, на мобилността. Става дума за трансгранична мобилност. И бройките, които вие споменавате, ми обягнаха колко хора, колко работещи в Европа минават и са заети през граница, т.е. живеят в една държава, работят в друга тук, освен езиковите познания, е, пречи и липсата на информация за е, трудово законодателство, социално законодателство и така нататък много, много двустрайни е, споразумения има между държавите членки и мисля, че това са точно въпросите, които тук се крият най-големите препятствия за мобилността, трансграничната в е, Европа. И ако наистина би трябвало да, ако е, с консултантската работа, съветите е, са недостатъчни, информацията, ако е недостатъчна, това още повече осложнява живота за мен. Именно консултациите, консултантските услуги, информацията са от решаващо значение. В противен случай не могат да се използват съществуващи възможности. Именно непознаването на законите сега, ако говорим за дейността на бюрата по заетост в бъдеще, какво, имам въпрос, какво ще кажете за качеството на работните места и борбата с несигурността и краткосрочните работни места, когато става дума за регионално координиране и на услугите за които предлагат бюрата по заетост. Мисля, че ОИРС трябва да играе е, известна роля и по отношение на младежката гаранция, решенията на е, съвета от 12-та година и практиката от тогава говори, че трябва ОИРС да се разпространи да е, постави ударение върху местата за е, практика. Какво е, мисли по този въпрос комисията? Как ще гарантира качеството по отношение на хора, качеството на местата, където за стаж и за практика за млади хора? Според нас в е, във връзка с младежката гаранция. Младежка гаранция е от голямо значение за заетостта в Европа. Е, сега, каква е ролята на социалните партньори в регламента? Как предвиждате това да стане в е, общия регламент и в ЕСФ? И второ, партньорства, търговичните партньорства ще залегнат ли в ОРС, в мрежата и после какви са компетенциите на комисията за възлагане на договори и за проследяване на трансгранични договори. Толкова от мен. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Имаме още двама записани оратори, след което ще дам думата на комисията за отговор. Сега Елизабет Шретер. Въпросите ми с, с, с, с сходни на тези, които зададе преждеговорившата колега. Наистина, тези бюра са най-добрите, е, ОИР са най-добрата средства за, е, средство за е, информация, но една един централно европейски елемент на място тук просто е пренебрегнат, вместо да му се обърне повече внимание. Когато говорим за мобилност, например от Париж към Берлин е много по-малко, отколкото между е, две места в е, между съседните, да кажем, полски град и Франкфурт на Одер. Полската, германо-полската граница е, е по-лесно е, преодолима отколкото тези между Германия и Франция. Тук в този регламент реалностите в Европа не са отчетени въобще и не се използва наистина потенциала съществуващия. Има хора, които от полски селца през границата е, желаят да отидат на работа в Франкфурт на Одър на няколко е, десетки километра и на практика това става. Погледнете, е, елате да видите на гарата в Франкфурт на Одър. Ще видите на практика мобилността в Европа. Влаковете са пълни с хора, които се движат в едната и другата посока. А ако говорим за Берлин към Париж или Берлин Варшава, това вече са утопични реалности. Между Унгария и Чехия там нещата са още по-страшни, защото езиковата бариера е много по- там езиковата бариера всъщност е по-ниска. Сега друго, става дума за една по-ограничена област от Ойрес. Хората на място не ви разбират първо. Второ, един е, ключов елемент, и аз повтарям нещо, което се каза, е, ключов елемент тук е въпросът е, че в е, трансграничните, е, е, минаването през граници се поставя дали това, което се предлага на хората е сигурност, дали те няма да бъдат измамени и дали няма да бъде злоупотребено с техните права. Това са чувствителните въпроси за практикантите, за стажуващите. И, е, това проверено ли е от вас допълнително? Това са класическите въпроси, които е, си поставяме още възоснова на е, регламент е, на съществуващия регламент. Именно тези въпроси ще ви задават и хората и вие просто не можете да отговорите на тях. Това е единствения плюс на Ойрус, а не, че някъде си има някакъв сайт в интернет. Как, тогава, на мен за какво ми е Ойрес? За да търся в интернет коя фирма в Франция или Полша търси човек с моите квалификации. Не за това е ОИРЕС. Единствената полза на ОИРЕС е да обясни на хората какви социални права имат е, и как могат да се възползват от тях и по какъв начин. Ако тя не може да направи това, тази мрежа е безполезна. Ана е, Бауер, последната изказваща се. Благодаря. Като се има предвид общата ни работа напоследък е, по други директиви, малко се изненадвам. Изненадвам се, като гледам член 20, 22, 23, дори член 7, защото имам усещането, че има някакво препокриване. Препокриване между тези два акта, регламент и директива. Имам съвсем простичък въпрос – Предполага ли се да се извърши някакво сливане на службите? Защото помощните служби за работниците трябва да дават информация за условията, за възможностите, така че това е почти същото, като това, което сме записали в директивата за свободното движение на работници. Като си изпомня също голямата ни борба за националните пунктове за контакти, националните координатори. Наистина се радвам, че в този случай предвиждате национални служби за координация. Имам обаче усещането, че тези две неща могат да се слеят. Наистина давам си сметка, че тези национални служби за координация ще имат и други задачи. Извън това, което е записано в директивата за свободното движение. Но като се има предвид, че има ясно препокриване, ясно дублиране, какво мислите вие? Как смятате да работите в бъдеще? Alors, euh, je vais redonner la parole à la Commission pour répondre. И така ще дам думата на комисията, за да отговори на въпросите. Е, както виждате, разискванията вече стартираха, включително по същество. Аз бих желала да задам един по-официален, формален въпрос. Европейската комисия започна да работи по Еурес на основание, което ние успорихме. И тук се наложи ангажиране на Съда на Европейския съюз. Когато внесе проекта си, комисията искаше парламентът да оттегли своите предложения. Как виждате съгласуването между нас? с оглед правомощията на парламента, защото на мен ми се струва необходимо да се тръгне от а, правилно правно основание, като се има предвид какво е утвърдил и изяснил съда с оглед правомощията на парламента. Тук а, добавям въпроса си към казаното и запитаното от колегите. Е, за нас е, и за тези, които ще дойдат след нас, следващия парламент, ще е полезно да чуем отговора ви по всички тези въпроси. Благодаря, госпожо председател. Във връзка с първия въпрос. А именно – ЕОРЕС да не бъде прекалено пасивна мрежа, а по-скоро проактивна мрежа в своята дейност, бих желал да подчертая, че в проекта има много елементи, насочени към укрепване на тази проактивност на мрежата. В частност, това са елементи свързани с предлагането на информация – Въвеждат се определен брой услуги, които ще бъдат ориентирани едновременно и към търсещите работа, и към работодателите. И тези елементи ще позволят е, да се получи много повече информация преди и след като се приеме тази постъпка да се извърши движение към друга държава членка. И мисля, че това до някъде отговаря на вашия въпрос за привличането на работодателите. Те ще могат да се регистрират в системата и е, ще могат да стават партньори в национален план, така както го предвижда регламентът поне проектът на регламента е, че ние имаме същия стремеж към по-голяма проактивност на мрежата ЕОРЕС. Е, и так, това е бил водещ стремеж за нас при изготвянето на проекта. По въпроса за пречките, за препятствията. Истина е, че съществуват много пречки, които в момента препятстват движението през границата. Разбира се, най-важното препятствие е езиковата бариера. Ако погледнете резултатите от допитванията на Евробарометър, това се вижда ясно. Но все пак е, основна пречка си остава това дали е, ще се намери или няма да се намери работа. Защото няма друг мотив, е, кой знае какъв, за работниците да се движат от една държава до друга, ако не намерят работа или ако няма изгледи да намерят работа. Така че това си остава препятствие. За нас има много стимули. Ние предлагаме много стимули за движението в тази мрежа се стремим и да предлагаме пълна информация за офертите, за които не е намерен човек. Ние се стремим да одолеем онези препятствия, които се дължат на липса на информация преди всичко. Това можем да допринесем. И Еурес цели в презграничен план да изнесе и да направи достъпни данни, които за сега съществуват само на национално ниво. Идеята на реформата е да се увеличи обхвата а, на а, предлаганите работни места. Аз споменах цифрата 30%. Що се отнася до правата на движещите се работници, те са защитени от действащото европейско право. Регламента 492 от 2011 година съвсем ясно прогласява, че работниците по смисъл на договор имат право на равно третиране. Актовете, които се изготвят във връзка с упражняването на правата, позволяват да се упражни реален контрол върху това как се спазват правата на движещите се работници. Аз не виждам противоречие между това да съществува механизъм, който гарантира доброто функциониране на Европейския парламент и е, позволява споделяне на национална информация на европейско ниво и от друга страна да съществуват механизми на национално равнище, които осигуряват равнопоставеност третирането. Във връзка с качеството на работните места, които могат да бъдат изнасени в системата ЕОРЕС, бих казал, че Контролът за качеството ще се упражнява на национално ниво, защото нашата идея е места, които се обявяват в национален план, да излязат в европейски план, да станат видими в европейски план. Контролът за качеството ще се упражнява добре, но по стандартите, които съществуват в отделните държави членки. И всъщност този контрол е доста строг. По отношение на социалните партньори, това бе един от зададените въпроси е, за ролята на социалните партньори. Да, те имат голяма роля. Те участват в управлението на мрежата ЕОРЕС и са много активни. Ролята им е от голямо значение. Те предлагат инициативи, особено за граничните райони. Има много голям брой е, работници в Европа, които за да отидат на работа пресичат граница всеки ден. Те са над 1 милион. Въпросът за презграничното партньорство е решен е, в бюджетния механизъм, за който вие водихте разисквания миналата година. Има възможност от тук да се финансират е, конкретни, специфични, допълнителни инициативи към инициативите на мрежата ЕОРЕС. Тоест, става дума за съчетаване на различни услуги. Услугите, които се предлагат в мрежа с участието на публични и частни партньори при споделяне на информация, с контрол върху качеството и след това специфични инициативи, които могат да бъдат обословени от спецификата на конкретни региони и улесняват партньорството между националните служби по заедостта. Няма противоречие, има по-скоро взаимно допълване е, при тези е, презгранични партньорства, е, което позволява допълнително да се разнообразят услугите. Във връзка с съотношението между проекта на регламента и директивата за упражняването на правата, ще кажа следното. Директивата за упражняването на правата е насочена към зачитане на правата на мигриращите работници, т.е. към контрол за това дали се спазва регламент 492 досежно забраната на дискриминацията, а регламента за ЕОРЕС позволява да се получи информация за наличието на работни места, за условията на работа, за това как ще изглеждат тези условия в случай на движение от една държава в друга. Двете се допълват, но нищо не пречи една държава членка да упражнява повече функции, да интегрира, например, това, което е предвидено от директивата като контрол за упражняване на правата в структурата, която работи и за мрежата ЕОРЕС. Но това са две отделни цели, които се допълват. По последния въпрос, свързан с член 38 от регламент 492 и искам само да подчертая, че проектът на регламент е, ще замени както глава 2 на регламент 492, така и член 38 от същия регламент. В член 33 на проекта се съдържат разпоредби, е, досежно компетентността е, и изпълнителните правомощия, както и делегираните правомощия, тези, които ще бъдат делегирани на комисията. Е, мисля, че това е в пълно съответствие с решението на парламента от 2012 година. Благодаря. Приключихме е, тези разисквания, но се вижда колко много трудности ще възникнат, включително и тези, които вече откроихме когато разисквахме други предложения. Юта Стайнрук даде предложение, имаше предложения, които разисквахме, когато обсъждахме проекта за публичните служби за заедостта. Всъщност това е за законодателна сфера, която изисква пакет от актове. Ние сега действаме на пожар, когато възникне нужда я гасим, обаче това означава известно разминаване между отделните актове. Е, това, което разисквахме, е, когато говорихме за бюджета и е, това, което ни се предлага сега като разпоредби, мисля, малко се разминава. Текстът е едновременно нетърпящо отлагане от към цел и е същевременно труден за договаряне, тъй като е много сложна обстановката, в която той се внася формално. Е, в законодателните органи, което означава доста сериозни проблеми. На този етап обаче, е, до приключване на нашия мандат, не можем нищо да направим. Благодаря ви много за това, че е, направихте изложение, което хвърли допълнителна яснота за онези, които проявяват интерес към еволюцията на текста. Разбирам, че в съвета обсъжданията са динамични, ако ми позволите да се изразя така. Така ние изчерпихме не само дневния си ред, но и приключихме работата на комисията по заетостта е, в седмия законодателен мандат, в седмия мандат на Европейския парламент. Сега ви призовавам да останете в залата за снимката, след което ще излезем навън да изпием по една чашка в името на приятелството. Благодаря много, благодаря на преводачите, които ни съпътстваха до последната минута на нашата работа.